ситуация. Ситуация, в която всеки един от нас в продължение на 2 часа и половина просто е натискал копчето на устройството си за гласуване, без